също може да разчита на нашата подкрепа. Уважаеми дами и господа, днес тъжим за един много висок ценен от нас колега. Ние тъжим днес за колегата Мигел Сакадура Кабрал Портас, който на 24, на 24 април почина само на 53 години. Колегата а, Пощър беше економист по образование. След това а, той последва своето призвание и се посвети на журналистиката. Той работи през всичките тези години с голям ангажимент и с а, голяма отдаденост. Мигуел през 2004 година беше избран за първи път като член на Европейския парламент. Дами и господа, Мигуел е бил на 15 години, когато е бил арестуван от режима на Салазар. Той е бил арестуван в Лисабон. Той е взел участие и в революцията на карамфилите, която е довела до свалянето на диктатурата в Португалия. Той е ляв активист от левицата и е защитник на демокрацията. Аз се запознах с него и, и видях, че той е един истински европеец, убеден в европейските стойности. Ние споделяхме еднакви убеждения – И всички знаем колко положителна и креативна личност беше той. Това беше човек, който открито казваше своето мнение, един истински искрен човек, който никога не се криеше зад някакви процедури. Той винаги беше открит и беше готов да търси решения чрез демократични подходи, и когато той губеше битката, признаваше а, това. Сигурен съм, че за всички тук в съзнанието ще остане негово, неговото чувство за хумор и за това, че той се шегуваше сам със себе си. И смятам, че а, неговият смях ще остане в съзнанието ни. Сега нашите мисли са с неговото семейство и неговите приятели, които ще бъдат утре тук в парламента и заедно ще почетем неговата памет. Със сигурност загубихме един високо ценен член на нашия парламент, чрез е, го загубихме заради една е, тежка болест, с която той се бори дълго. Така че ви моля за минутка а, мълчание в негова памет.